Gracias. ¿Alguien más? Pues señor Hall. ¿Alguien más? Ah, señora Yotova. Благодаря, госпожо председател. Аз имам един съвсем кратък въпрос към комисията. Чухме, че ще има нови програми, че няма да бъде акцента само върху храните. Една голяма част от нашите колеги, които работят в научните институти и в рибарството, настояват в тези проекти и в това финансиране от страна на Европейския съюз да има заделени средства и за съответната техника, която да бъде на достатъчно съвременно и високотехнологично ниво. Дали тези програми, които предвижда Комисията за финансиране с европейски средства, ще имат предвид и техническата страна на въпроса, когато се подготвят тези проекти? Сеньор Хол.